Господин Ришар Сюлик е напуснал групата на либералите и се е присъединил към групата на консерваторите и реформистите на 8 октомври 2014 година.